Минаваме към следваща точка в дневния ред. Бахрейн, случаят Мохамед Рамадан. Започваме с ораторите, които са и автори. Първият оратор е господин Смит за две минути. Благодаря, госпожо председател. Установихме добро сътрудничество между политическите групи по време на работата по тази резолюция. Текстът е добър и мисля, че трябва да се обединим срещу смъртното наказание. Някои смятат, че прекалено много се концентрираме върху кралство Бахрейн, че прекалено много критикуваме липсата на напредък там. <clears throat> Призовават ни да критикуваме други злоупотреби в региона, но ние вече правим това. Критикуваме злоупотреби и в други държави. Европейският парламент смята, че има възможност за диалог с Бахрейн. Постигнате напредък в посока към реформи, които можем да подпомогнем. Трябва да признаем постигнатия от Бахрейн напредък в рамките на програмата за реформи, за институционални реформи, например в посока към независима съдебна власт. Бе създадена функцията на омбудсмана, бе създадена и специална комисия за разследване. Трябва обаче този напредък да продължи. Ние можем да подпомогнем този процес, като ясно критикуваме Бахрейн, но и като проявяваме воля за помощ. Трябва да разкритикуваме постановената срещу господин Рамадан смъртна присъда. Смъртни присъди са постановени срещу още деветима души. Мисля, че трябва единодушно да ги осъдим в точка трета от резолюцията подчертаваме необходимостта от действия за защита на правозащитниците, така че да могат да си вършат работата без да бъдат сплашвани или турмозени. Това е изключително важно, за да се постигне напредък в Бахрейна. Надявам се, че като приемем днешната резолюция, ще подкрепим този процес. Благодаря господин Корал за една минута. Благодаря, госпожо председател. Невъзможно е да кажем, че държавите членки не са се провалили, що се отнася до Бахрейн. Какво бе направено конкретно и какви ще бъдат идните стъпки, за да се освободят всички тези затворници, които са обект на мъчения? чудесни дейности, като че ли се извършват. Опитваме се винаги да поддържаме отлични отношения – от наша страна не успяхме да защитим активистите и правозащитниците. Виждаме злоупотребите в страната, ограничаването на свободата на изразяване и на мирно изразяване на становища. Що се отнася до господин Рамадан и другите двама задържани, трябва да кажем, че те са хвърлени в затвора само защото са изразира, изразили мнението си. Държавите членки, Европейския съюз трябва да разработят стратегия по големите протагонисти, които оказват въздействие в Бахрейн, за да се борим за освобождаването на всички тези затворници. Благодаря. Господин Панцери, една минута. Благодаря. В драматичната е, ситуация в залива, където се сблъскват е, Саудитска Арабия и Иран, които искат да наложат своята хегемония се намира и Бахрейн, където има преследване на дисидентите Мохамед Рамадан, за когото говорим днес, е активист, който е имал коража да осъди политиката на правителството, която противоречи на правата на човека. Друг случай, с който се занимавахме наскоро, е активиста Раджабад на когото е забранено да напуска страната. Ситуацията е много тревожна. Използват се методи като изтезание от страна на полицията. Всичко това е част от една логика, която иска да ограничи пространството на гражданското общество и да засили държавния контрол върху медиите. Изразяваме своята тревога и призоваваме властта на Бахрейн да отговорят положително на нашите призиви. Благодаря. Благодаря господин Здеховски за една минута. Благодаря, госпожо председател. Първо, нека кажа, че тази резолюция е огромен компромис. Компромис постигнат от всички политически групи. ЕНП най-накрая прояви готовност да го подкрепи, но трябва да изтъкна, че имахме големи резерви спрямо този текст. Не бяхме на единна позиция по формулировките в него. Резолюцията показва едно, а именно колко е важно постоянно да се проверява информацията. Няколко политически групи тук се опитаха да включат в резолюцията факти, които се оказа, че нямат нищо общо с истината. Трябва да се възползваме от тази резолюция, за да призовем правителството на Бахрейн да преразгледа делото на Мохамед Рамадан, както и всички останали дела, по които има нарушения на правата на човека. Господин Танък, за една минута. Има, разбира се, притеснения, които са съвсем легитимни около задържането на господин Рамадан. Призоваваме бахренските власти и особено негово правосходителство, да направят една, едно пълно разследване за това, че лицето може би е било измъчвано и да се замрази смъртно, изпълнението на смъртното наказание. Трябва да се прегледат също вече издадените присъди. Предложеният съвместен текст, според нас, е прекалено краен в общото заклеймяване на тази малка островна държава, която се стреми да подобри правозащитната си история. Тук не признаваме, че има и голям риск за сигурността пред Бахрейн, що се отнася до външната намеса на Иран. Обединеното кралство има много тесни връзки с кралство Бахрейн още от основаването на съвременната държава. Първоначално ние бяхме защитник на тази държава. Сега започва да се изгражда една кралска а, морска база в Бахрейн и смятаме, че Бахрейн може да изиграе огромна роля в а, сигурността на региона заради своя много етнически и много а, и характер. Мерси. Благодаря. По повод на арабската пролет, половината от бахрейнското население излезе на улицата. Те са шиити, потиснати, но техните искания са демократични и социални. Саудитска Арабия се намеси, за да възстанови реда. Не Непредседателните организации говорят за 3000 политически затворници населението живее в условия на ограничена свобода, като се използва за претекста борбата срещу тероризма. Прилага се смъртното наказание и се използва също така лишаването от гражданство повече от 208. А ако бахренските власти се стремят наистина към реформа, трябва да приложат препоръките на независимата анкетна комисия да сложат край на изтезанията и получените по този начин признания. На тази основа се преценява дали има напредък. В момента не можем да кажем, че се върви в правилна посока. Госпожа Шаке за една минута. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, колеги. Немалко от вас, подобно на мен, знаят, че компетентните органи в Бахрейн искат да се съсредоточат върху сигурността, енергетиката и други области от значение и за двете страни. И на мен не би ми се искало отново да призовавам Бахрейн да сложи край на изтезанията, да позволи свобода на изразяването на мнение и да наложи мораториум върху смъртното наказание. Мохамед Рамадан е един от десетимата души, осъдени на смърт в Бахрейн. Той е единственият сред тях, който е изчерпал всички възможности за съдебна защита. Призоваваме правителството на Бахрейн да наложи мораториум върху смъртното наказание. Най-ефикасният, всъщност единственият начин за задълбочено и ползотворно сътрудничество между Бахрейн и Европейският съюз е за отчитането от страна на Бахрейн на правата на всички намиращи се на негова територия. Специалният представител на ООН трябва да има достъп до територията на страната, най-вече до местата за лишаване от свобода, така че да се гарантира спазването на правата им. Госпожа Манеско за една минута. Sunt categoric împotriva pedepsei cu moartea și a utilizării torturii. Аз съм против смъртното наказание и използването на изтезания. Няма оправдание е, за изтезания и мисля, че бахрейнското правителство трябва да прегледа тези мерки. Смятам, че те могат да го направят, защото ни показват, че могат да участват и могат да излязат на правилния път. Смятам също така, че тези резолюции, независимо колко такива приемем в Европейския парламент, отново малките държави в Персийския залив ще бъдат застрашени. Не бива да показваме мерене с двоен аршин при отношенията си в, с трети страни, защото ще се провалим като правозащитници. Един доклад на Amnesty International показва, че <clears throat> Иран е една от държавите, която използва най-много смъртното наказание. Всеки ден се изпълняват по три такива смъртни наказания. Не може а, да критикуваме едни, а други не. Ако бъдем еднакви към всички, ще помогнем на всички, независимо къде се намират, дори в Иран. Благодаря. Следващия оратор е госпожа Гомеш. След първите протести в Бахрен продължаваме да, да получаваме съобщения за потушаване на протестите, арести, нарушение на правата на човека, активисти осъдени на 6 месеца затвор. непрекъснато се задушават протести срещу нарушаване на правата на човека законите позволяват прилагането на смъртното наказание спрямо активисти, като господин Мохамед Рамадан, който се твърди, че е бил изтезаван. Призоваваме за отмяна на смъртното наказание и за помилване на господин Рамадан. Задъл... Задължително е специалният пратеник по въпросите на изтезанията да посети Бахрейн, и местата за държане, ние изразяваме своята солидарност с всички, които а, са хвърлени в а, затвора. Благодаря, господин Кели. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че мога да взема думата по тази тема. Подобно на други колеги, искам да кажа, че Бахрейн е постигнал немалък напредък и че си взаимодейства добре с Европейския съюз в областта на търговията и много други области. Това обаче не означава, че трябва да си затваряме очите пред проблемите там. Най-вече когато става дума за смъртното наказание – смъртното наказание в разрез с международните конвенции. За това трябва да окажем натиск за налагането на мораториум върху него. Най-вече в случая на Мохамед Рамадан. Процесът на постановяване на смъртната присъда срещу него не е бил справедлив. Мохамед Рамадан е жертва. Според нас трябва да се създаде работна група с членове от Европейския съюз и Бахрейн, за да продължим дискусиите и да постигнем напредък. Благодаря на господин Кели, госпожа Уорд за една минута. Бих искала да изразя своята солидарност от дъното на сърцето си с господин Рамадан, неговото семейство. Всички съвестни граждани по света са длъжни да се изправят срещу изтезанията, смъртното наказание и безнаказаността, независимо къде се случва това. Искам да се възползвам от тази възможност, за да говоря за основа... неоснователното задържане на деца в Бахрейн. 237 случая има на задържани деца, задържани деца от бахрейнските власти само през 2015 година. Голяма част от тях биват бити, за да бъдат принудени да направят самопризнания по престъпления, които не са извършили. Саид Абас Мохамед, братята Хасан, Саид Фахел, Саид Шамс, Саид Мохамед Хашан – това са тинейджери, които са арестувани последните месеци, които трябва да се върнат на семействата си. През 2013 година този парламент излезе с една резолюция. Призовахме Бахрейн да прилага Конвенцията за правата на детето, тъй като е подписал тази конвенция. Отново призовавам страната да направи това. Бахрейнските власти трябва да освободят Мохамед Рамадан, както и всички деца затворници. Благодаря. Благодаря. Спонтанни изказвания. Две минути, двама оратори. Господин Свобода. Важена пани председайци, е, в současné... Госпожо председател, в момента в много страни се води дебат за това как да се постигне баланс между свобода и и сигурност. Бахрейн се движи в правилната посока, но не можем да си затваряме очите пред случаи като той с Мохамед Рамадан и други осъдени на смърт. На този човек може да помогне само помилване от държавният глава. Ето защо призовавам Бахрейн да въведе мораториум на смъртното наказание. Призовавам властите да продължат да реформират съдебните и полицейски власти в съответствие с правата на човека. Благодаря. Господин Капуто. Благодаря, госпожо председател. Изключително се притесняваме от влушаването на правата на човека и изпълняването на смъртното наказание. Много хора биват измъчвани по време на разпити и задържани. Наистина е плашещо, че тези практики се извършват систематично и то в широк мащаб, независимо, че съобщават реформи. На 29 декември, 29 декември 2014 година бе осъден господин Рамадан и още едно лице защото се предполага, че са участвали в бомбен атентат. Били са изложени на мъчения, за да направят самопризнания. Оказват се всякакъв вид натиск върху Бахрейн и дипломатически и друг, за да спре да изпълнява тези наказания. Искаме смъртното наказание е, на господин Рамадан и всички, които са осъдени на такова наказание, да бъде променено. Благодаря. Благодаря, госпожа Крето. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа депутати. От събитията през 2011 година на сам Европейският съюз следи отблизо положението в Бахрейн. Участваме редовно в диалог с местните органи на всички нива, поддържаме връзки и с широк кръг заинтересовани страни и правозащитници в Бахрейн. Бахрейн е важен наш партньор в региона на Персийския залив. Страната играе важна роля за гарантирането на стабилността в региона. За това и трябва да се подсили защитата на правата на човека и на свободите там. Европейският съюз ще продължи активно да води диалог с страната и нейното правителство. Ще продължим да подпомагаме стабилността и развитието там. Най-добре можем да постигнем тези цели, ако се установи процес на приобщав, приобщаващ процес на помирение, съпроводен от политически и економически реформи, ако има диалог, основаващ се на търпимост. И ние сме загрижени във връзка с смъртното наказание, постановено срещу Мохамед Рамадан и Хусейн Али Муса, обвинения за участието им през 2014 година в бомбен атентат. Тази присъда бе потвърдена от Касационния съд на 16 ноември 2015 Европейският съюз категорично отрича смъртното наказание, независимо от обстоятелствата. Обявяваме се за всеобща мораториум върху смъртното наказание. Това е част от външната ни политика. Има твърдения за малтретиране на задържаните и за изтръгването на самопризнания с изтезания. Тези случаи трябва да бъдат обект на щателно разследване. Органите на Европейския съюз, акредитирани в Бахрейн, ще продължат да преговарят с властите там за зачитането на правата и основните свободи в съзвучие с международните ангажименти поети от Бахрейн. В Бахрейн е създадена независима анкетна комисия, чието препоръки трябва да бъдат спазвани. Трябва да се спазват и препоръките от всеобщия универсален преглед на правата на човека там. Бахрейн трябва да прилага съразмерни действия, така че да защитава правата на всички обвиняеми Това заяви и специалният пратеник на Европейския съюз за правата на човека по време на второто си посещение там през май. Европейският съюз продължава да е загрижен във връзка с налагането на смъртни наказания. Припомняме принципната си позиция по отношение на това унизително и нечовешко наказание. Продължаваме да си сътрудничим с представителите на Европейския съюз в Манама. Следим отблизо отделните случаи, следим и цялостното състояние на правата на човека в Бахрейн. Европейският съюз неведнъж категорично е заявявал, че насилието е неоснователно, независимо от обстоятелствата. Освен това, Европейският съюз винаги е призовавал за гарантиране на прозрачност на съдебните процеси и за разследване по всички обвинения в изтезание. Институциите и властите в Бахрейн трябва да работят по прозрачен начин. Освен това, трябва да се спазват и препоръките на международните институции в областта на правата на човека. Властите в Бахрейн вече са предприели немалко действия за изпълнение на препоръките на независимата анкетна комисия. Това е една положителна стъпка, която може да подобри положението с правата на човека, но трябва да се направи повече. Министърът на вътрешните работи, Комисията за задържаните лица, както и Комисията по правата на човека, трябва да изиграят важна роля при изпълнението на своя мандат в условия на пълна независимост и прозрачност. Ще продължим да следим случая на господин Мохамед Рамадан и на господин Хусейн Али Муса. Ще продължим да изразяваме загриженост ползвайки съответните канали. Благодаря, госпожо комисар. Внесени са